останат без работа. Протокол е приятите текстове от 27 май а, са на ваше разположение. Има ли възражение? Няма. В такъв случай протоколът се счита за прият. А, по дневния ред а, а, има колега поискал думата, господин Глецас. Агапите проедри, по идиетера, Благодаря, господин председател. Много съжалявам, че отново трябва да се изкажа тук на това заседание, господин председател. Ние чухме много добро изказване относно годишнината на присъединяването на Испания и Португалия до днес. Гърция, свободна Гърция, една държава, която изразява становището си чрез избирателните урни да тръгне по свой път, атакувана от трите институции, от тройката и а, ме поразява идеята, че а, как имате правото да кажете нещата, които говорите вие, господин председателю? Като председател на Европейския парламент не смятам, че имате право да говорите от името на парламента и да се опитвате да се ангажирате с а, дейността на а, онези хора, които дават пари на заем на Гърция. Това е обидно за гръцкия народ.